комисия. Аз самата бях депутат в Европейския парламент и винаги съм подкрепяла проевропейския подход. И след 9 години като депутат в Европейския парламент, не създавах скандали, а по-скоро се мъчех да представя положителни решения след всичко това, аз не мога да бъда против парламента. Аз разбира се, имам своите критични коментари, защото смятам, че имаме нужда от единство. Вие споменахте за протестите на 10 август. Нали във Франция има протести в момента? Тук какво, каква позиция заемате? Аз не коментирам, тъй като Франция а, сама взима своите решения. И никой депутат от а, Франция няма да започне да критикува собствената си страна. Аз мисля, че ние трябва да имаме вяра в европейските институции и смятам, че отношението ни към институциите е важно за онези граждани, които в момента ни гледат. Говорихте за свободата на пресата, отправихте обвинения. Искам да ви уверя, уважаеми колеги и бивши колеги, господин комисар, румънското правителство няма нищо общо с този въпрос. Това е е, дезинформация. И е пример за онова, което не бива повече да допускаме. Вярно е, че една че един телевизионен канал трябваше да прекрати предаването си за 10 минути. Решението беше взето от Националния съвет за електронни съобщения. Не знам защо това не е решение, с което правителството има нещо общо. Но ние трябва да, при всички случаи трябва да видим как да направим решенията, които взимаме по-убедителни. В бъдеще, като е, европейски лидери, трябва да внимаваме какво казваме и да сме сигурни, че то почива на факти. Всички ние ще бъдем съдени по това, което казваме, но това, което е по-важно, е, че европейския проект ще бъде оценяван. Благодаря ви много. благодарна съм за подкрепата на Европейската комисия. Пожелавам на всички нас успех в името на общия европейски проект.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 поиска думата за процедурен въпрос. Това не е привилегия, а право, което е закрепено в правилника за дейността ни. Съгласно съответния член от правилника, председателят има правото и задължението да отговори И във връзка с конкретния случай, мисля, че е скандално да се използва думата фашистка по адрес на дадена държава. Не можах да се сдържа. Не, можем, не може да се председателства по този начин работата на парламента. Мисля, че парламента трябва да защитава правото на изказване. Често се говори за нелиберална демокрация, но ако искаме демокрацията да функционира добре, трябва да започнем тук, в Европейския парламент. Ще поискам протокола, за да мога и да преценя какво се е случило. Attendiamo il presidente Draghi. Очакваме президента на Европейската централна банка, господин Драги. Allora, parola il relatore, onorevole Mato. Думата има докладчикът господин Мато. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Драги. Както винаги за нас е удоволствие да ви приветстваме с добре дошъл в Европейския парламент. Благодаря на докладчиците в Сянка, както и на всички колеги, които се включиха в работата по този доклад. Направиха го много добре, поради което се получи и добър текст. Преди 20 години бе въведено еврото. Сега то е по-популярно от когато и да било. 75% от гражданите смятат, че техните економики са могли да се възползват от еврото. В момента 440 милиона жители на Европейския съюз се възползват от еврото. През 2017 година европейската економика отбеляза най-висок ръст за последните 10 години. Има и още нещо, още по-важно. Много от гражданите оценяват този икономически растеж. Той се дължи до голяма степен на паричната политика на ЕЦБ, както и на структурните реформи, провеждани от държавите членки. По последни данни на Евростат, данни от месец юли на миналата година, показват, че сме на прав път Икономическият растеж ще бъде над 2% през периода 2018-2019. Процентът на безработица е около 7%. Това е процентът от преди кризата. Едновременно с това броят на заетите хора, на нези, които участват на пазара на труда в еврозоната е най-високият от създаването на економическия и паричен съюз насам. През 90 и 2009 година. Но нека се спреми върху обратната страна на медала. Какво можем да кажем за конвергенцията, например? Много държави членки не са се справили с структурния си дефицит. ЕЦБ по закон е независим орган. Тя изпълнява мандата си, поддържайки инфлацията под 2%. В средносрочен план през 2019 и 2020 инфлацията ще е над 1,7%. Това несъмнено се дължи на предприетите мерки. През 2018 частното кредитиране се спадна с около 3% годишно. Трябва да сме внимателни, тъй като има несигурност в Европейския съюз поради надигането на популизма, Брексит и вероятните протекционистки мерки. Трябва да поставим акцента върху важните неща. Трябва да продължим да гарантираме економически растеж, като едновременно с това разкриваме и работни места. Това трябва да е в основата на економическата и социалната ни политика. За целта трябва да насърчаваме публичните и частните инвестиции. Те трябва да достигнат нивото от преди кризата. ЕЦБ трябва да предприеме повече, така че паричната и политика да допринесе за възстановяването на тези нива на кредитиране, най-вече за малките и средни предприятия, които са гръбнакът на економиката ни. Политиката на паричната експанзия трябва да е от полза за обществото като цяло. Докладът, по който ще гласуваме утре, се отнася до всички аспекти на паричната политика на ЕЦБ. Спираме се върху различни мерки, които трябва да предприеме банката. Против, за това сме тези мерки да продължат, докато економическата ситуация го позволява. Това са мерки като закупуване на корпоративни активи, корпоративни облигации, както и на държавен дълг в еврозоната. Но ЕЦБ не може да разреши структурните проблеми на държавите членки. Държавите членки трябва да предприемат действия на национално ниво и да си взаимодействат и с Европейския съюз, за да му дадат основа за работа. Трябва да се подобри фискалното състояние на държавите членки. Това е необходимо предварително условие за реализирането на програмата за растеж, зад която всички ние заставаме. Думата има президентът на Европейската централна банка Марио Драги. Благодаря ви че приехте тази сутрин поканата на парламента да участвате в отбелязването тази сутрин на 20 годишнината от въвеждането на еврото. Благодаря ви също и за много интензивното сътрудничество с нашата институция през изминалите години. Имате думата. Господин председател, драги членове на Европейския парламент, Изключително удоволствие за мен е днес да съм тук, за да обсъдя с вас дейностите на Европейската Централна банка и проекта за резолюция по отношение на годишния доклад за 2017. Преди 20 години, на 1 януари 1999 година, еврото беше официално въведено. Започнахме да следим финансовите операции, свързани с него, и въведохме обща валута в 11 европейски страни. Това беше историческа стъпка за целия континент. Един огромен скок в економическата ни интеграция. Днес празнуваме 20-та годишнина и това ни дава възможност да размишляваме върху успехите на еврото, както и да помислим какво все още предстои да направим, за да може евро, еврото да достигне пълния си потенциал – и да бъде от максимална полза. В тази връзка искам да използвам времето за изказването си, за да погледна назад към ам, политиките, паричните политики на ЕЦБ, да преговоря нашите полки, които сме си извлекли, да видя какви са все още предстоящите предизвикателства. През последните години, докато аз бях начало на ЕЦБ, бяхме изправени пред най-различни предизвикателства. На първо място видяхме кулминация на макроекономическата стабилност. След това обаче станахме свидетели на най-лошата економическа криза от голямата депресия насам. В такива различни периоди, разбира се, трябва да се реагира различно и да се използват различни инструменти. Периодът преди кризата беше характеризиран с стабилност. И това помогна и ние да се погрижим за стабилността на цените, най-вече като работихме с лихвените проценти и цените. След това обаче, през 2008 година, пейзажът се промени радикално и се наложи да прилагаме нови инструменти, за да могат да бъдат нашите парични политики ефективни и да бъде економиката на еврозоната стабилна. Това наложи ние да прецизираме подхода си към комуникацията и надежността, що се касаят европейските банки. Когато аз се присъединих през ноември 2011 година към ЕЦБ, еврозоната беше изправена през ред сериозни предизвикателства. Економиката беше стигнала нивата от преди кризата на Lehman Brothers. От 2010 обаче настъпи а, липса на доверие в устойчивостта на държавния дълг и това доведе до порочен кръг. Финансова фрагментация и а, свиваща се економическа дейност. Намаляването на лихвените а, проценти беше безпредседентно. станахме свидетели на сериозни сътресения в паричните политики и механизмите, които, ако не се бяхме погрижили за тях, щяха сериозно да застрашат стабилността на цените. Каква беше реакцията на ЕЦБ? Два вида политики. На първо място – ликвидност от страна на ЕЦБ, която беше на разположение на банките в рамките на 3 години, като обезпеченията, които можеха банките да използват, бяха също така разнообразени. Това помогна да се облегчат условията на банките. На второ място ЕЦБ обяви а, така наречените а, преки а, парични транзакции – което премахна риска от реденоминации и а, допринесе за стабилността на а, пазарите на облигации и разпокъсването в Европа. Все пак кризата остави дълбоки белези върху економиката. Безработицата скочи драстично, компаниите свиха инвестициите си, увеличиха се и на обслужваните кредити. Финансовата фрагментация намаля, но все пак банките започнаха да стават все по-предпазливи в отпускането на кредити. Това пък доведе до намалено търсене и инфлацията тръгна надолу. В момента инфлацията е под нашата цел – затова ЕЦБ се изправи пред ново предизвикателство. Наложи се не само да а, коригираме а, проблемите, които а, се създадоха в банките, наложи се също така да разширим своите а, политики и да се преборим с а, натиска на дефлацията. Затова през юни месец започнахме нови политики с цел да увеличим ликвидността на банките както и условията, при които се отпускат кредити на частния сектор. Въведохме отрицателни ставки на определени резерви, за да може допълнително да окоръжим банките да отпускат кредити на частни компании. След което обявихме а, нашата програма за закупуване на активи. За закупуване на ценни книжа, обезпечени с активи и облигации. Рискът, разбира се, беше доста висок, но през януари 2015 ние увеличихме програмата за закупуване на активи и в нея вече влизаха и активи от публичния сектор. От тогава закупуването на активи беше рекалибрирано като реакция на променящите се условия. Закупуването на активи също така е придружено от други политически инструменти, някои от тях, които ние наричаме политически консултации. Заедно с условията, които придружават нашите политики, ние успяхме да постигнем намаляване на несигурността по отношение на бъдещето и а, краткосрочните и дългосрочните а, условия в финансово отношение. Благодарение на тези мерки, економиката в еврозоната полека се, лека се а, възстанови. Вече 22-3 месечия ние сме свидетели на економически растеж. 9,6 милиона а, бяха а, намериха работа през а, последните а, 9 години, Пощавайте, 6 години защото през 2013 година а, видяхме най-лошите нива на безработица. В момента безработицата е на най-низко ниво от 2008 година насам. А заетостта на хора на възраст между 15 до 55 години се повиши с повече от 50%, което е рекордно ниво за всички времена в областта на Европейския съюз. Основният двигател на възстановяването това е вътрешната економика, както и вътрешното потребление и подобряващото се състояние на трудовия пазар. Основната сила на економиката води до по-голяма степен на увереност и по-нататъчни усилия посока нашите цели за инфлацията от 2017 година, полека-лека, ние решихме, че трябва да намалим а, степента и темповете на месечните си а, закупени активи наполовина, като сме сигурни, че това ще ни помогне да постигнем целите си. времено, а, а, развитието на економиката напоследък е малко по-слабо, отколкото очаквахме. Има несигурност, която е свързана с глобални фактори. Така че няма място за а, скромност, за нерешителност. Все още ние трябва да а, се борим с вътрешния натиск и да се опитваме да постигнем средносрочните си цели. реинвестирането на активите, които сме закупили до момента, също е необходимо и то ще ни помогне да вървим в посока реконвергенция. И така, какво научихме от опита си до момента? Нашата парична политика стъпва на три принципа. Ясен мандат за стабилни цени, независимост на инструментите, които използваме за тази цел и а, надежност, отчетност. Тези три принципа са изключително важни и това стана дори по-ясно в последствие на кризата. На първо място видяхме, че ясно очертания мандат е много важен, за да има публиката доверие в нашата работа. Това гарантира, че ЕЦБ винаги ще работи в интерес на цялата еврозона и няма да се поддава на интересите на отделни групи. На второ място видяхме, че независимите инструменти също са ключови, за да бъдат ефективни паричните ни политики. Това позволява на Европейската централна банка да реагира бързо и ефективно на економически шокове, особено в извънредни ситуации. Действително, един набор от добре подбрани а, стандартни и нестандартни инструменти, е безценен в условията на а, ситуации, в които економическата ситуация е застрашена. На трето място виждаме колко е важно а, да има отчетност, особено когато се прилагат нови инструменти, които публиката не разбира добре. Централните банки са а, изключително силни и независими, но те не се избират. В този контекст ние а, правим всичко възможно, за да подобрим комуникацията си и да а, бъдем все поясни в нашата оцен, отчетност. Поддържаме връзка с Европейския парламент и то все по-усилено и интензивно. Това ни дава възможност да обясняваме мотивацията зад нашите решения и да обосноваваме действията си в рамките на нашия мандат, основен стълб за нашата легитимност. Кризата доведе до много полки. Еврозоната се оказа с недостатъчна, неадекватна законова рамка, неспособен банков, нестабилен банков сектор и така нататък. Създаването на банковия съюз и на механизма за стабилност в Европа помага на властите за да се справят с бъдещите економически кризи. Помага на местните реформи и засилва ангажимента към европейските политики. Всичко това прави нашия общ проект по-силен. Но тези промени отнемат време. Имало е моменти, а, които а, нашето възстановяване се забавило, но сега ние сме в а, по-добра форма и ни предстои още по-добър напредък. Вече а, казах пред комисията по економически а, въпроси, че приоритетът ни сега е да увеличим устойчивостта на еврозоната. Това ще засили и а, трансмисията на нашите парични политики. Устойчивостта се свежда до това да можем да бъдем способни да използваме много голям набор от парични политики, които са а, а, постоянни и сигурни. И така, видяхме, че а, нашите политики търпят еволюция. Бяхме изправени пред големи рискове, що се касаят а, цените, стабилността на цените, но ние адаптирахме нашите а, политики в духа на мандата, който носим. Ще продължим да го правим. Тъй като този мандат е заложен в основните договори на Европейския съюз. Днес можем да кажем, че еврозоната вече излезе от една криза, която беше изключително сериозна. До толкова сериозна, че тя заплашваше нейното съществуване. Това вече е зад нас, най-вече заради устойчивостта, енергията и предприемчивия дух на европейските граждани. Трябва да благодарим също така и на тяхното доверие в ангажимента на лидерите на Европейския съюз нашата политическа реакция и политиките, които създадохме. Междувременно архитектурата на институциите на Европейския съюз също помогнаха да излезем от кризата. В много отношения днес сме по-силни като паричен съюз, отколкото бяхме през 2008 година. Това се отразява също така и на а, мнението на европейските граждани, което в момента е най-високо от много време насам, но все още ни предстои много работа. Все още трябва да бъдем, а, все още трябва да работим в посока по-голяма устойчивост. За да а, постигне потенциала си, необходимо е в Европейския съюз да има ангажираност в а, всички аспекти и на всички нива. В това отношение Европейския парламент има изключително важна роля и а, това се видя в най-лошите години на кризата. Ролята ви е изключително а, важна, докато завършим економически и паричен съюз. Надежността на ЕЦБ почива на нейната зависимост която, както вече споменах, е заложена в нашия мандат и в основните договори. И тъй като това е последното ми изказване като президент на Европейската централна банка, искам да благодаря на всички за ценната комуникация по време на моя бандат на възможностите, които ми дадохте да разяснявам политиките на Европейската централна банка. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, за думите ви за Европейския парламент. До края на мандата си ще продължим да си сътрудничим, въпреки че това е последното ви изказване в рамките на този мандат в тази зала. Благодаря ви. Думата има заместник председателя на Европейската комисия Валдис Думбровскис. Uh, honorable uh, Господин председател Таяни, господин председател Драги, колеги, искам да благодаря на докладчика господин Мато и членовете на комисията по економически и парични въпроси за този доклад. За мен е удоволствие, че мога да говоря с вас по този въпрос. Още повече, сега отбелязваме 20-та годишнина от създаването на еврото. Еврото доказа своята ценност и то има подкрепа, подкрепата на 3 четвърти от гражданите на Европейския съюз. Докладът за дейностите на ЕЦБ е много важна проява на демократичната отчетност. Най-напред искам да кажа, че комисията споделя обща насоченост на доклада Съгласни сме, че независимостта на ЕЦБ, както е заложено в договорите, е много важна за гарантиране на ценовата стабилност. Независимостта и прозрачността са тясно свързани. В доклада се казва, че банката се стреми да повиши своята прозрачност и отчетност пред гражданите и парламента. Споделяме становището, че паричната политика сама по себе си не може да постигне устойчиво економическо развитие и растежа в еврозоната предполага амбициозни, насочени към растежа и производителността, структурни реформи, както и фискални политики в съответствие с пакта стабилност и растеж приветствам призива за силване на Съюза на капиталовите пазари с, в интерес на финансовата и интеграция. Това ще засили нашата устойчивост към сътресенията. Съгласни сме, че по-добре свързаните европейски капиталови пазари в резултат на съюз на капиталовите пазари и до изграждането на банковия съюз ще засили международната стабилност на еврото. Също така Нямам съмнение, че днешния дебат ще потвърди конструктивният ангажимент и взаимодействие между Европейския парламент и Европейската централна банка, изградени през последните години. Благодаря. Благодаря много, господин председател. Думата има Естер Деланге. Благодаря ви, господин Мато, за добрия доклад. Благодаря също и на президента на Европейската централна банка. Казахте, че банките се възползват от благоприятните в момента условия, за да работят по балансите си. Продължава да има необслужвани кредити, но намалява размерът им. Господин Гуалтиери и аз при много конструктивно взаимодействие с съвета за първи път направихме така, че да бъдат включени всички европейски банки в системата за справяне с необслужваните кредити. Неодавнашните промени в областта на банковата сфера доведоха до необходимост да се влива капитал в някои банки, като в Италия, например. Но някои банки се възползват от тази възможност в по-голяма степен от други, което води до източване на средства от джоба на дънакоплаците. Но не това искахме ние. Затова има и блокада в съвета. Затова и гражданите изискват същинска схема за гарантиране на депозитите в Европа. Трябва да решим този проблем. По-добре е да се намери решение, отколкото Европа да стигне до задънена улица. Отговорността трябва да се пада на националните схеми за гарантиране на депозитите. Едва тогава ще се намеси принципът на солидарност, ще се намеси европейската схема. Въпрос към президента на ЕЦБ, който винаги е бил за европейска схема за гарантиране на депозитите. Какво смятате, че е по-добре да се направи? Трябва ли да чакаме до следващия мандат, за да работим по този въпрос? Господин Морган. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателя Драги за изявлението. Благодаря на и колегата Мато за конструктивната работа в комисията ЕКОН. Без да се спирам на детайлите на доклада, искам да отбележа, е, необходимостта от приемане на този доклад в деня, в който парламента отбелязва 20-та годишна от еврото. Е, действително, е, успехът е безпредседентен. Еврото е без съмнен успех в историята на Европейския съюз, но е все още недовършен проект – трябва да се, трябва да, да се създаде, да, трябва да се доизгради с система за гарантиране на депозитите и с собствен бюджет. Това са най-видимите слабости. Някои в тази, зала, в тази зала, извън нея, се мръщят, когато чуят тези думи. Помни, Онези, които настояват за бюджетни економии, хубаво е да се има предвид, че стабилността и отговорността въжат, вървят ръка за ръка. В твърде много случаи бяха предприети стъпки напред, с което се създават вътрешни разделения в Съюза. Следователно, 20 години след създаването на еврото, говорим по техническите аспекти за системата за гарантиране на депозитите и другите. Това е духът, в който ЕКОН водихме разискванията по годишният доклад за дейности на ЕЦБ. Институцията очевидно играе много важна роля. Още един път се обръщам към колегите парламентаристи и европейските парламентаристи в резултатите на разочароващите резултати от последния съвет през декември. Ние трябва да държим на стабилността на еврозоната Европа все още няма да може да отговори на исканията защита. Какво можем да направим? да започнем да, да преминем към общи действия и да не се ограничаваме с действия на национално ниво. Благодаря господин Пакет за минута и половина. Господин Драги, преди 10 години започна финансовата криза. Тя излезе от контрол поради прекомерните нива на, задлъжняване. Много кредити. И какво направи ЕЦБ? Отпусна още кредити. И то ефтино. Това доведе до огромни последствия по отношение на застраховките и на пенсиите, които бяха застрашени. Имотите поскъпнаха неимоверно вече. Е невъзможно за един обикновен човек да си купи дом. Виждаме огромно задлъжняване сред компаниите, сред домакинствата. Това задлъжняване само се отлага. Структурните реформи също се отлагат. Лихвените проценти са толкова ниски, че нашите спестявания просто се стопяват. Те са безсмислени, не ни оставя нищо. Хора на моята възраст – крайна сметка се оказват тези, които плащат за а, цялата тази криза от собствения си джобс, заради това, което направиха банките. Вашия мандат приключва. 10 години вие бяхте в ролята на пожарникаря, който трябваше да гаси този пожар на кризата. Обаче, дали няма да се окаже в последствие, че в историята вие ще останете като човека, който е подпалил този пожар? Господин Артиус, две минути. Господин председател, в момента, в който нашия парламент доближава край на мандата си, ние обсъждаме доклада за дейностите на ЕЦБ. Тази сутрин ни отбелязахме 20-та годишна от създаването на еврото. Вълнуващ момент, господин Драги, защото това е последното ви изявление пред Европейския парламент. Посланията в доклада са многобройни. Европейската централна банка изпълни повече от добре своята мисия по време на двете десетилетия. Очевидно ЕЦБ не може да направи всичко и държавите членки са длъжни да проявяват бдителност по отношение на разходите, дейностите, които извършват в интерес на гражданите и економиката си. ЕЦБ ще проявява бдителност по много проблеми, ниво на цените, цените на недвижими имоти, предоставените, отпусканите кредити и инвестициите като приоритет. Признатият безспорният успех на еврото ни задължава да кажем, че ние успяхме да създадем валута без страна. Очевидно има спешна потребност еврозоната да получи економическо, бюджетно и финансово управление, за да се преодолее тази, този първороден недостатък. Много е хубаво с оглед на международната конюнктура е важно еврото да може, както в Съединените щати, в обединени случаи да налага санкции на в трети страни. Еврозоната и ЕЦБ са много важен принос към издръжливостта и стоичивостта на Европейския съюз. Те са емблемата на нашето доверие в Европа. Но ЕЦБ не може да, да бъде да, да компенсира недостатъците в националната политика. Господин Уртасун. Благодаря ви. Европейската централна банка с неконвенционалните си методи опази икономиките на еврозоната. Някои от елементите на тези мерки обаче трябва да бъдат преразгледани. Господин Драги, загрижени сме във връзка с закупуването на въглеродни активи. Но това ще опази европейските економики. еврозоната трябва да бъде реформирана, за да се избегнат бъдещи кризи. Трябва да се обединят онези, които не искат повече рискове, с онези, които искат да взаимоистят рисковете. Ако не направим това в бъдеще, ще продължи да има много големи слабости, свързани с еврото. Трябва да направим качествен скок. Господин Карти за две минути. Господин председател, ЕЦБ никога не е защитавал хората, които взимат кредити. Това е работа на държавите. В Ирландия обаче това също не се случва. Ирландската централна банка не прави нищо по въпроса. Факта, че европейските институции въвеждат а, законодателство, свързано с необслужваните а, заеми, би трябвало да означава по-голяма защита. Но виждаме от а, подхода на съвета, че тук а, целта е единствено да се възстановят а, печалбите за банките. Предложението на комисията за вторичните на обслужвани кредити ще има огромни последствия за всички, които имат ипотеки. Ако ЕЦБ не защити обикновените хора, ако централните банки не го направят, ако комисията и съвета не го направят, хората правилно ще попитат кой тогава ще го направи. Предложението трябва да бъде отхвърлено. Благодаря, господин Мойте, на една минута. Благодаря, господин председател. Господин президент на Европейската централна банка, не е добра равносметката на дейността ви лихвените проценти са по-низки от когато и да било. През седемте години на мандата си не ги повишихте нито веднъж. Германия, един от най-важните двигатели на еврозоната, е пред рецесия. Това ще повлече след себе си цялата еврозона. Няма да имате възможност да реагирате, понижавайки лихвения процент. Закупихте облигации в размер от милиони, като така значително милиарди, извинете, поправя се оратора. Така значително увеличихте салдото на банката. Много хора неимоверно обедняха. Провеждахте възможно най-експанзивната парична политика. Облигациите на Германия в размер от над милиард евро вече са без никаква стойност. Нямате много време за да поправите всички тези грешки преди да встъпи в длъжност приемникът ви. Да се надяваме, че историята ще си извлече полуката, че вие носите отговорността за тази катастрофа. Благодаря господин Дзани за една минута. Е, е. Благодаря господин председател, господин Господин председател Зани, днес отбелязахте 20-та годишнина от единната валута. Аз мисля, че моментът е подходящ да направим равносметка възоснова на цифрите и условията на живот на гражданите, защото празненството трябва да се прави с оглед на това, което казах. Всички обещания, дадени на европейските граждани, при раждането на гражданите не се осъществиха. През тези години еврото доведе до разлика в приходите и економическите резултати на страните, доведе до нисък растеж. Днес еврозоната е районът с най-нисък растеж спрямо конкурентите, е, безработицата е двойно по-висока, отколкото в САЩ. И по време на вашия мандат като председател на ЕЦП не бяха постигнати е, дори и целите заложени в договорите. Е, също така инфлацията е далеч от устойчивите 2%. ЕЦБ пръсна огромни суми. За всеки 100 евро разпечатани само 58 само 59 се върнаха при предприятията. Сред... Тоест няма какво особено да се празнува с оглед на, вашата на историята и постиженията на еврото и това, което вие постигнахте лично като председател. Господин Зарианополос. Голям триумф, много приказки за економиката в еврозоната. Действително, безработицата намаля. Но всичко това не е особено подкрепено от факти. Виждаме, че растежа не е съществен – все още има безработни. Брексит е нещо, което никой не иска. Капитализма не работи. Вие ни плащате с повече данъци, с още а, реформи, с а, а, дажби едва ли не, които ще ни се отпускат, а, както преценят капиталистите. В Гърция обаче има 15 000 души, които работят в банковия сектор, които ще останат без работа през следващите няколко години. Това ли наричате а, напредък? Ако е така, вие значи а, криете факта, че крайното дясно е ръка за ръка с господин Ципрас. Господин Росати. Господин председател Драги, нека първо ви поздравя във връзка с 20 годишнината от въвеждането на еврото. Противно на изказалите се преди мен, аз съм убеден, че можете да се гордеете с онова, което направихте до тук. Успяхте да се справите с екзистенциалната криза, която засегна еврозоната през 2012. Благодарение на вашата решимост, според мен, еврото оцеля и сега процъфтява. Много от критиките, които бяха отправени към вас само преди минути, говорят за невежеството на някои наши колеги. За съжаление, те не разбират как работи паричната политика. Толкова за миналото, сега за бъдещето. Мисля, че ние, най-вече Европейската Централна банка, сме изправени пред три важни предизвикателства. Трябва да признаем, че се забавя темпа на економическия растеж в Европа. Предстои следващата криза. Готова ли е банката да се изправи пред това предизвикателство. Важно е, според мен, да си гарантирате марш за маневри в паричната политика. Особено ниските лихвени проценти около 0 не ви дават голям марш за маневри да подпомогнете економиката на ниво парична политика. Трябва да вземем предвид и необслужваните кредити в банковия сектор. Много бързо трябва да се реши този проблем. Госпожа Бресо. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на председателя Драги. 20 години след въвеждането на еврото. Този доклад напомня важната роля на ЕЦБ през последните години, независимо от е, казаното от някои колеги, няма съмнение, че възстановяването на доверието на гражданите в общата валута в труден момент е важен сигнал. Това е в интереси на сигурността и би било много важно ЕЦБ да държи сметка и за социалните последици на своята политика, както се предвижда от Парижкото споразумение. Във връзка ситуацията с банката Кариджи говори за това, че СЦБ играе важна роля по отношение на защитата на дребните спестители и инвеститори. Тази роля трябва да се разшири и възоснова на логиката, че е, Банковия съюз трябва да се доизгради с системата за страховане на, е, на, влогу, на депозитите. Това е напълно реалистична цели. Е, по, по, нашите най-добри пожелания за останалата част от мандата ви. Господин Луке, господин председател, госпожи и господа, днес парламентът отбелязва 20 годишнината от въвеждането на еврото. Но какво всъщност празнуваме? Честно казано, според мен еврото водеше до проблем след проблем. Да вземем за пример кризата на държавния дълг. Никога нямаше да се стигне до нея, ако не бе въведено еврото. Защо? Защото ако държавите членки си бяха запазили националните валути, щяха да могат да си обслужват и дълговете, отпечатвайки свои пари. Ако го нямаше еврото, нямаше да се стигне и до банковата криза. Защо? Защото банките разполагаха с държавни облигации в огромен размер. Тези държавни облигации бяха опасни, защото държавите вече не можеха да отпечатват свои пари. Нямаше да има финансова криза, нямаше да има банкова криза без еврото, нямаше да се стигне доведе и до огромния процент на безработицата, най-вече в Южна Европа. Еврото доведе до всички тези кризи и проблеми, така че днес няма какво да празнуваме. Трябва да се опитаме да решим всички тези огромни проблеми, до които доведе еврото. То не отговори на очакванията. Всъщност е един провалил се експеримент. Господин Педичини. Грация. Грация. Благодаря, господин председател. Господин Драги, говоря като италянец, е, гражданин на Италия, третата е, страна по, е, но, в еврозоната. Италианците изпитаха огромни трудности, свързани с дейностите на германските банкери нарасна обществения дълг, особено през 80-те години, поради 10-процентните 10 лихви. Постигнахме до 2, над 200 милиарда дълг. Италианците плащат 3 милиарда, над 3 милиарда лихви, т.е. няколко пъти колкото главницата. Това са всичко Европейска централна банка наложи много ниски ликвени проценти. Те дадаха възможност на банките да осъществяват спекулации срещу лихвени срещу процента на държавните ценни книжа. Проблемът е, че тези лихви се плащат с реалната економика, те е, плащат със собствената си пот, но тази система като че ли се удовлетворява всички, банките са доволни, а, и за, доволни са и страните, които продават своите държавни ценни книжа. А, тук съм, господин председател. Цената, сметката се плаща от малките и средни предприятия, които нямат достъп до кредит. Това води до нарастване на безработицата. В Европейския съюз достигна най-високи равнища там, където дългът е най-висок Испания, Италия, Гърция. Ако прочетем договора за функциониране на Европейския съюз, ще видим, че освен стабилността на цените, Казахте, че това е цел, в която е постигната. ЕЦБ трябва да спомогне за постигане на целите на Съюза, т.е. борба срещу безработицата и насърчаване на економически, на балансиран растеж. ЕЦБ има ли намерение да се бори срещу финансовите спекулации? Действително ли смята да предприеме усилия за намаляване на различията в лихвените проценти по държавните ценни книжа. Тези разлики водят до разрушаване на економиката на страни като Италия и отслабва и самият Европейски съюз. Благодаря, господин Прецел, за една минута. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Драги, госпожи и господа, колеги. ликувате днес, когато отбелязваме 20 годишнината от въвеждането на еврото, но продължава да е огромен дисбалансът в еврозоната. И този дисбаланс се изразява в разликите в економическото развитие и развитието на промишлеността, най-вече между Франция и Италия, например. Изразява се и в това, че Германия много изостава при развитието на трудовото възнаграждение. Еврозоната е сред регионите с най низкия економически растеж от изминалите години. Та дори и в Африка има някои държави, които са отбелязвали по-голям растеж през изминалите години. Може би само Венецуела не се е развивала толкова добре, но това е типично за комунистическите държави. Причината за всичко това е, че натрупахме огромни дългове и вие, господин Драги, носите голяма отговорност за това. Господин Синадинос. Προσκιών είναι η εντολή σας και ως εθνικοί ηγέτες που Господин Драги, истинските виновници са тези, които стоят зад вас. Лидерите, изкушени от възможността да се здобият с лесни, бързи пари, които обричат поколения наред. Вие контролирате а, паричните потоци, но в същото време не носите отговорност. не работите в посока здрав трудов пазар. Вие работите единствено за Германия и нейните сателити. От 2008 година милиарди са а, спестени а, заради ниските лихвени проценти. И всяко ваше решение го доказва. Ванден Кенделаре има думата. Е, Господин председател, колеги, добър ден. Днес отбелязахме 20-та годишнина от създаването на еврото, но допреди не толкова отдавна еврото и съществуването на еврото бяха изложени на риск. Е, успяхме да преодолеем кризата. Защо е, успя ЕЦБ да спаси еврото. Когато се печатат пари, е необходимо да се работи за интеграция. ЕЦБ трябваше да се справя с, самостоятелно с трудностите. Има економически, сериозни економически трудности между държавите членки. И стабилността изисква солидарност под формата на все още несъществуващи механизми. Защо спаси ЕЦБ валутата? Е, колеги, имаше, нямаше достатъчна воля за реформи. Е, истината е малко е, тъжна дали ще се подготвим за следващата криза или пак ще оставим ЕЦБ да се оправя с кашата. За мен е ясно, мнозина критикуваха ЕЦБ и казват, че тя е превишила правомощията и мандата си, само че е необходимо да се приемат механизми, така че и еврото да може да се спаси. Благодаря. Руахонен Лернер. Годишният доклад за дейността на ЕЦБ посочва, че през 2017 економическият растеж е бил с най-